Voy a hablar en español, así que les doy un, un, unos segundos para que puedan ponerse. Добро утро. Ще ви дам още малко време, за да си сложите слушалките. Como tenemos la agenda un poco apretada y, y la alta representante... Тъй като е доста натоварен дневният ни ред за днес, а и всички бързаме, ще открия заседанието. Председателката е на път насам, без да губим повече време. Нека пристъпим към работа. Ще председателствам за малко. Ще дам думата първо на господин Русо, а след това ще се изкаже госпожа Холмайер. Господин Русо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми докладчик, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, уважаема госпожо Върховен представител на Съюза за външните работи и политиката за сигурност. Радвам се, че днес съм сред вас, за да ви представя глава 10 от годишния доклад на Европейската сметна палата. Оценка на административните разходи и по-точно на административните разходи на СВД – през 2018 година плащанията по съответната функция, функция 5 на МФР, възлизаха на 9,9 милиарда евро, което съответстваше приблизително на 6,3% от бюджета на Съюза. Оценката на палатата, на, съдържаща се в годишния доклад от 2018, е положителна. Констатирахме, че административните разходи не са засегнати от съществени грешки. Тази наша оценка се основава на извадка от 45 транзакции, 4 от които са свързани с СВД. Що се отнася до СВД, установихме, че няма транзакции засегнати от грешки, поради което нямаме и конкретни бележки или препоръки към службата. Не направихме оценка на последващите действия по общите ни препоръки, отправени към службата в годишния ни доклад от 2015, тъй като одитът ни не обхващаше вида транзакции, към които се отнасяха препоръките. Госпожо председател, господин докладчик, уважаеми членове на комисията, уважаема госпожо върховен представител, на ваше разположение съм за въпроси и разяснения. Благодаря ви за вниманието. Председателката, позволете ми да се извиня. Повече от час ми отне, за да се придвижа до тук. Не очаквах нещо такова, но улицата бе блокирана заради ремонтни работи, поради което и закъснях. Съжалявам за това. Благодаря на колегата, че бързо открила заседанието. Сърдечно приветствам с добре дошла върховната представителка госпожа Могерини. Радвам се, че сте сред нас. Комисията по бюджетен контрол винаги високо е ценила работата ви. Направо ви давам думата сега, тъй като зная, че бързате. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички ви. Благодаря на господин Русо. Но за съжаление, както вероятно всички знаете, ще трябва след малко, след около 10-15 минути да съм в пленарната зала, където ще се водят разисквания по резолюциите за спешност. Разговарям не само с членовете на парламентарните комисии, обръщам се към вас и в пленарната зала. Сътрудниците ми ще останат на заседанието ви и ще отговорят на всички ваши въпроси. Става дума за шестата процедура по освобождаване от отговорност, в която участвам Винаги сме си взаимодействали за бюджета, за външна дейност. Винаги съм гледала на това сътрудничество като на възможност. Онези, които и преди са членували във вашата комисия, знаят, че освобождаванията от отговорност са не само възможност за дискусия на техническо равнище, но и за предложения за усъвършенстване на разходването на средствата ни от областта на външната политика. Нека ви дам един пример. В началото на мандата ми стажантите в Европейската служба за външна дейност работеха безвъзмезно. Това бе погрешно според мен. Така не, не се кандидатираха талантливи млади хора. Но в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност внесохме промяна в този модел, така сега работим вече по по-справедлив и по-качествен начин. Освен това, по делега... в делегациите ни по света има програми за стажове. Това е много ефикасен инструмент за работа с талантливи млади хора. Благодарение на парламента за тези програми бяха заделени 1,3 милиона през 2018 година и 1,6 милиона през 2019. Много се радвам, че през всичките тези години парламентът в лицето на вашата комисия ни е оказвал подкрепа. Винаги сте ни освобождавали от отговорност. Благодаря на господин Пьетро Русо от Европейската сметна палата, който днес представи годишният доклад на палатата за 2018 година. В него се констатира, че процентът на грешки за службата ни е значително под прага. За втора поредна година палатата не констатира сериозни проблеми. Нещо с което се гордея. През изминалите пет години ролята на Европейския съюз в световен мащаб се промени. Промени се в много по-голяма степен, отколкото очаквахме. Бюджетът отразява тази променена ситуация, в която се намираме. Променя се положението в света, от което се налагат промени в ролята ни, както и в бюджета ни. Партньорите ни към момента очакват от нас да изиграем ръководна роля. Превърнахме се в репер за мнозина по света. Сега, когато ООН е изложена на голям натиск. Когато ООН бе изложена на такъв голям натиск, Европейският съюз застана зад каузата на многостранния световен ред – Буквално спасихме агенциите на ООН от срив, изиграхме водеща роля при изпълнението на най-важните за нашите времена многостранни споразумения, като споразумението за ядрената програма на Иран, Парижкото споразумение, целите за устойчиво развитие. Ако запитате някого по света, кой е допринесъл не само за сключването, но и за изпълнението на тези споразумения, то отговорът ще е Европейският съюз. Във времена на напрежение и конфронтация бяхме източник на мъдрост. Подпомогнахме провеждането на преговори по света за слагането на край на войни, продължаващи вече десетилетия, като например в Колумбия и Мозамбик. Включвахме се също така и в много по-трудния процес след мирните преговори и изключването на мирно споразумение и това е в полза на нашия просперитет и нашата сигурност, тъй като уреждането на конфликти по света допринася и за решаването на наши проблеми, като проблеми с миграцията, сигурността и други. В моменти, в които нямаше възможност за диалог, ние се опитвахме да създаваме такива възможности. Например, на ниво Международна контактна група за Венецуела. През всичките тези години партньорите ни винаги са можели да ни се доверяват, да разчитат на нас, като на един надежден партньор. За нас ние бяхме репер. В момент на объркване в световен мащаб, ние твърдо и последователно отстоявахме ценностите си. Освен това, предоставихме и особено финансиране в особено голям размер за Украина, най-високото от когато и да било. Освен това, започнахме работа и по най-мащабния, от когато и да било план за инвестиции в Африка, насочен най-вече към жените на африканския континент. Целта бе да овластим гражданите на африканските държави, което също е в интерес на Европейския съюз. За всичко това е необходимо да сме единни, да провеждаме съответните политики. Нуждаем се обаче и от финансиране, нещо, което парламентът винаги напълно е осъзнавал през изминалите години, за което ви благодаря предложих бюджетът за външна дейност да се увеличи с 30% за следващия 7 годишен период. Радвам се, че комисията подкрепи предложението ни. Надявам се да го подкрепите и вие. Необходими са ни не само ресурси, необходим ни е също така и, необходима ни е също така и професионално работеща дипломатическа служба. Мисля, че успяхме да постигнем това. Нека ви цитирам четири примера за постигнатия от нас успех, който се основава и на препоръките на парламента. Мисля, че ако успеем да подобрим качеството и начина на работа на дипломатическите ни служби, то това се дължи на взаимодействието ни с парламента и сметната палата. Какво направихме за тази цел? На първо място разширихме мрежата си от делегации или посолства по света. Това е основен инструмент в областта на външната политика. Не само защото можем да работим в много държави членки, където не, държави по света, където не са представени всички държави членки. Откриването на ново посолство не означава просто да забием флага си някъде. Това е и една особено добра възможност за нас ежедневно да установяваме контакти с действащи лица на местно ниво, компетентни органи, представители на гражданското общество, частния сектор и медиите. За нас това е възможност да представляваме интересите си, да работим бързо и ефикасно за справяне с кризи, както и да предотвратяваме такива такива. Тази година открих 4 нови делегации в Тюркменистан и в Ковейт, например. Тези държави са един чудесен пример за работата ни в това отношение. Тюркменистан е изключително важна за нас страна, тъй като Централна Азия е много важен за нас регион. Откриването на делегация на Европейския съюз там – ще засили присъствието ни в региона, нещо, което изискват от нас партньорите ни и в което инвестираме. Ковейт пък, страна от Персийския залив, може да е източник на мъдрост и мир. В този момент на голямо напрежение е изключително важно да поддържаме постоянен диалог с страната, при това ежедневно, благодарение на присъствието си там. Разширяването на мрежата от делегации налага и необходимост от гарантиране сигурността на сградите ни. Това е в името на сигурността и на служителите ни. Държим също така да спазваме и екологичните стандарти. На базата на препоръките на Сметната палата продължаваме да рационализираме ползването на сградите. Споделяме ги, например, с европейските си партньори. Така сме постигнали и прага от 35 квадратни метра за всеки наш служител. Служителите ни трябва да могат да работят в условия на сигурност. Още повече, че много от тях работят при трудни обстоятелства. Радвам се, че през изминалите три години успяхме да наемем повече служители за сигурността на местно ниво. Инвестирахме също така и в допълнително оборудване за сигурност, както и в повишаване на сигурността на сградите. Членовете на Европейския парламент пряко може да се възползват от професионализма на служителите ни в тази област, например по време на мисии в трети страни. Нека сега се спра върху втория момент. Той отново е свързан с работещите в делегациите ни. Става дума за лица, които не са граждани на Европейския съюз. Правилата за трудовите им правоотношения са от преди повече от 20 години. Тези хора често не се ползват със същите права като колегите си граждани на Европейския съюз, само защото законодателството на съответните държави е различно от нашето. Тази година работихме по преразглеждане на правилата за тези наши колеги. Искаме да им гарантираме повече сигурност, като например дадем възможност за отпуск по майчинство с продължителност от 20 седмици вместо досегашните 8. С ваша помощ можем да предоставим допълнителни права на над 3000 служители по места. Сега приключва този процес по линия на трите съвместни решения, взети миналото лято. Така ще подобрим значително живота на толкова много хора, които работят за нас в чужбина. Третият момент се отнася до стратегическата комуникация. Много важен за вас и за мен въпрос. Тази година очредихме три работни групи за стратегическата комуникация. За южното и за източното съседство, както и за западните Балкани. Те работят основно в областта на комуникацията. Бяха идентифицирани през изминалите три години близо 4500 случая на дезинформация. Създадохме също така и система за бързо предупреждение с мрежа от звена за контакт в държавите членки с цел бърза и координирана работа по тези случаи. Освен това, работните групи започнаха работа и по една от най-успешните от когато и да било кампании за комуникация на Европейския съюз. Мога да ви дам за пример конференциите за Сирия в Брюксел – както и срещата на върха за Западните Балкани. Така достигнахме буквално до милиони, както в Европа, така и извън нея. Мисля, че това е най-добрата възможност за противодействие на адми... дезинформацията. Всичко това бе възможно и благодарение на вашата политическа и финансова подкрепа. Накрая нека се спра върху персонала, най-уязвимият ресурс на Европейската служба за външна дейност. Впечатляващо е действително качеството качеството на работа на нашите служители. Никога не съм работила преди с толкова ангажирани и компетентни служители в дипломатическите служби. Същото въжи и за работещите в областта на отбраната. Качеството на тяхната работа е от решаващо значение с оглед на ролята на Европейския съюз в световен мащаб. Затова трябва да привличаме възможно най-способните хора от цяла Европа, като им даваме равни възможности. Нека ви дам за пример командированите експерти от държавите членки. Повечето от тях са специализирани, най-вече в областта на сигурността, отбраната и стратегическата комуникация. Освен това, преобразувахме някои свои постове в постове за договорно наети служители. Има и нещо, с което особено се гордея, а именно уравновесеното представяне на половете в службата ни. Около 50% са към момента служителите ни на жени. В началото на мандата ми обаче установих, че висшите ръководни позиции, падащи се на жени, са едва 7%. Сега този процент е 25% преди 5 години жените вземаха 22% от средните управленски позиции. Към момента този процент е 31%. Има още много какво да се направи, но сме постигнали добър резултат благодарение на двете работни групи за кариерно развитие и за равни възможности съвместяването на професионалния и личния и семейен живот е от полза, според мен, както за жените, така и за мъжете. Но не бива да спираме до тук. Трябва да постигнем пълна равнопоставеност между мъжете и жените. Сега може да се каже, че и в Брюксел, и на ниво делегации застъпи ново поколение жени, най-вече на ниво средни управленски позиции – мисля, че това ще е от изключително голямо значение за бъдещето. През изминалите години лично се убедих с какви огромни възможности за влияние разполага Европейският съюз, каква отговорност тежи на плещите му. Въпрос на политическа воля е изцяло да разгърнем този потенциал на Съюза. Политическа воля следва да се проявява тук в парламент. Винаги спрямо партньорите си, а и спрямо нас самите трябва да препотвърждаваме готовността си да изиграем ролята, която очаква от нас да изиграем света. Ако искаме да сме фактор в световен мащаб, трябва да проявим политическа воля. Разполагаме с необходимия капацитет. А ако са на лице и политическата воля и необходимите ресурси, то ще можем да се справим, което според мен ще е важно и за останалата част от света. Радвам се, че новоизбраната комисия осъзнава това председателката и заместник председателите на комисията ще наредят външната политика сред приоритетите си. Мисля, че Жозеп Борел прекрасно ще се справи с задачите си. Европейският парламент ще продължи по пътя, по който тръгна през изминалите години, за да може Европейският съюз да изиграе ролята в световен мащаб, от която се нуждаем. Благодаря ви. Опасявам се, че дебатите в пленарната зала започват след 5 минути. Ще ви оставя в ръцете на компетентните си служители, които ще отговорят на въпросите ви. Благодаря ви за взаимодействието ни до сега. Желая ви всичко най-хубаво. Само едно изречение, госпожо Магарин. Ние сме джентълменска група. Ние също искаме да ви благодарим за свършената работа и пожелаем всичко най-добро за бъдещето. А сега желаем ви, разбира се, да лека работа в пленарната зала. And gentlewoman.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 ще ви зарадвам с моето изказване. Ще говоря народния си чешки език, един прекрасен е, език. Надявам се да ви зарадвам с това. Първо, благодаря на госпожа Върховния представител. Тя за жалост и тръгна. За това искам да благодаря на всички, които присъстват на дебата за освобождаване от отговорност на СВД. Пет години изглежда дълъг период, но от друга страна това е относително кратък период за всички промени, които тя беше набелязала. Хвърлих поглед назад, петте освобождавания от отговорност през всичките тези години. Анализирах и коментарите. През 2016 година сме поискали по-ефективна работа на СВД по-добър, по-добра работа на ръководството. 5% намаляване на съкръщаване на персонала, под подобрение на логистичните разходи и домакинските разходи. През 18-та <clears throat> година сме поискали оптимизация на разходите за управление, упростяване на бюджетния ред за използване на европейски средства, по-добра сигурност поискахме географски баланс след Брексит. Разгледах внимателно всички документи и трябва да кажа, че оставам с много добро впечатление. СВД е работи чудесно. От друга страна, трябва да поставя няколко много важни въпроса. Кои са най-големите рискове, свързани с работата на СВД? какво може да повлияе на ефективността на Европейския съюз като глобален играч? Това е първия въпрос. Второ, как можем да променим динамиката с чрез промяна на географския баланс. Става дума за представителството, представянето на отделните държави членки. Разликите са значити. Например, Белгия има 9 представители в делегация, Германия 15, Франция 16, Германия дори 21, от Полша само 5, от Чехия с размера на Белгия само двама служители, е, двама служители от Румъния е, и същото е с водещите позиции 18, 35, 34 за големите страни, за Чехия отново две двама души на водещи позиции. Същото се отнася за Унгария. Разликата е огромна. И след това сградния фонд. Е, тук имаме съвсем конкретни изисквания. За мен като докладчик Сянка е абсолютно непонятно какво се крие за тези разходи, защото някои, разход, някои договори за наемане на офиси в Ливан, в Тай, Тай, Тайланд или жилища в Колумбия, Египет, много са непрозрачни и неясни. Ще бъда благодарен, ако кажете какво точно се крие за тези разходи. За следващите доклади можете ли да ни обещаете, че ще ни дадете повече фонова информация, повече данни? Това ще облегчи сериозно и нашия диалог. Според мен постигнат е сериозен напредък за сигурността на, на сътрудниците. Какви са плановете ви за бъдеще? И последния ми въпрос е по-скоро личен. Съжалявам за някои решения взети относно ръководството и структурата на СВД. Затова имам следния въпрос как ще подобрите сътрудничеството с нашата парламентарна комисия КОНТ. Благодаря. Председателката, благодаря. Ще дам веднага думата на господин генералния директор Гиван. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря за поставените въпроси може би да започна отзад напред относно връзката, контактите и сътрудничеството с Код, Конт, което до сега бе много добро. А, тук не говорим толкова за структура, колкото за хора, които работят заедно, задават въпроси. Вие сте много важни за нас, за да погледнем нещата от различен ъгъл. Така че съм наистина благодарен за работата ни до сега. Надявам се сътрудничеството да се запази и за бъдеще. Сега на другите ви въпроси. Първо, географския баланс. Да, СВД е полага усилия да постигне по-добър баланс между европейските държави членки, новите 14 и старите. През 2018 година имахме 21% от новите държави членки и 70% от старите, което всъщност отговаря на броя на население населението на тези държави. В края на 2018 държави, почти всички държави членки бяха представени на всички нива, с изключение на Кипър където нямаме представител в дипломатическия екип и Дания, която отказа да се включи. Това са промените в през следващата година. Ще имаме представители на Дания и на Кипър на дипломатическа, дипломатически служби. Що се отнася до ръководните позиции, ръководителите на делегации, всички които всички държави бяха представени с изключение на Харватия и Кипър. Очакваме промяна. Надяваме се в следващата, следващия кръг на ротация да имаме и представител на е, Харватия. Ще припомня, че СВД бе създан през 2000 2010 година с решение на Европейския съвет е, с използване на наличния личен състав от генералния състав на комисията. Имаше поради тази причина много белгийци, италианци, французи. Това са колеги, които бяха изградили кариера в институциите и трябваше логично да поемат. Очакваме 2020 година да открием нови позиции, но заради съкръщението на персонал, за което и вие говорихте, трябва да направим известни съкръщения. Това няма да става как се назначават хората на базата на показани качества. Когато говорим за ръководни позиции, най-сигурния и може би най- удачна процедура е да имаме външна и вътрешна процедура, имаме предварително, предварителен подбор с генералния секретар, секретариат на съвета и комисията и представители на, на представители на две държави членки, които се избират. Те участват и в е, интервютата на кандидатите, т.е. участват целия процес. В този смисъл работи много сериозно. За географския баланс искам да кажа две неща първо застарява, населението застарява в държавите, в 15-те държави членки на Европейския съюз. Там има хора, които просто ще се пенсионират и ние работим с всички държави членки е, използвайки съответна мрежа от чове, човешки ресурси. Провеждаме три годишни срещи и приканваме всички да е, издигат е, кандидатури на своите, от своите страни. Сега ние, да речем, обявяваме 52 позиции и понякога броя на кандидатите е ограничен. Ако имаме 10 кандидати за един пост, нещата стоят по различен начин. Освен това, въпросът е да привлечем хората с съответна политика, с балансиран подход и така нататък. В това отношение мисля, мога да кажа, че ще продължим да работим с тези членове на ЕСВД. е, е, е За сградния фонд и политиката, на която вие обръщате последно особено внимание, както и госпожа председателката знае много добре, положихме големи усилия в момента заедно с Сметната палата анализираме политиката. Мисля, че сме много прозрачни. Разбира се, за цифрите се крият, е, има необходимост от тълкуване. Подбора на сградите е, се базира на редица фактори. Стабилност, е, добри възможности, пазарни, размер на, на найема, намеренията ни да работим по-дълго или по-кратко в тази страна. разбира се, в това отношение ние полагаме големи усилия, но на първо място говорим за безопасност и сигурност на нашия персонал. Разбира се, ние можем да дадем подробна информация, но не винаги може да се обясни тук така, защо сме избрали една, а не друга сграда. Говорите за Ливан. Споменахте изрично, това е важна делегация, имаме 87 души персонал там и съответно подбрано място. Знаете, че имаме офис града с над 3000 квадратни метра квадратни метра. При найем, размер на найема на 300 евро можете да си представите за какво става дума, но пък сградата е абсолютно безопасна и сигурна, така че мога да дам обяснение за всеки конкретен случай. Отбелязвам си вашето запитване. По отношение на сигурността, тук бих казал, че говорим за е, изключително важна наша задача. Благодарение на Европейския парламент отбелязахме напредък през последните няколко години ние е, удвоихме прочти е, силите за сигурност, които са професионално подготвени, съответно полицейски и други служители, които могат да реагират адекватно и своевременно имаме и е, персонал, който може да бъде командирован и изпратен при е, необходимост. Е, изцяло от бюджета зависи да направим повече, но тук говорим не само за разширяване капацитета да реагираме на място, но от друга страна, сигурността е и наша обща задача и ние полагаме огромни усилия за обучение на хората. Има задължителни обучения, за почти 99% от персонала в делегациите. Имаме съответно кампании за заостряне на общественото внимание, отделните делегации, за да има, имаме и програма за приемственост, имаме програми по миграцията и така нататък. Но трябва да помислим и за сигурността извън физическата сигурност. Говоря за безопасността и сигурността на информацията е, ние работим много за увеличаване сигурността на мрежите за предаване на информация. Имаме съответно високо ниво на сигурност за 60% от нашите делегации. Ще продължим да го разширяваме през 20-та година. Имаме и съответно системи за квалифи... класифицирана информация, която ще доразширим през до месец април. За по-низките нива на сигурност пък се стремим да улесним обмена на информация чрез мобилни приложения и така нататък. В процес сме да обсъждаме с съвета и комисията как да подобрим мрежата за е, обмен на информация в достат, условия на достатъчна сигурност. Мислим Разбира се, трябва да не забравяме, че ние работим и извън Европейския съюз. Там се нуждаем от специалисти, специалисти по киберсигурност, комуникация и така нататък. Все неща, лица, които не можем просто така да обявим като конкурс в цяла Европа. Надявам се през 2020 година да разполага разполагаме с ресурси да назначим тези хора. Това се отнася за всички държави членки и мисля, че това е обратната страна на медала борба с дезинформацията. За сега ще спра до тук. Надявам се, че отговорих на въпросите. Благодаря за подробните отговори. Сега е, ще дам думата на докладчиците. В сянка, моля, не надхвърляйте 5 минути. Първо ще чуем Изабел, е, след това ще продължим. Благодаря, я ще бъда кратка. Първо искам да се спра на въпросника. Подробно сте отговорили. Имам въпроси към под него по отговорите, които сте дали. Първо искам да попитам това проучване на, на персонал, анкетата през 2018 година доведе ли до е, конкретни резултати в резултат на съкръщението на персонала с 5% от 2014 година. Разпределение на отговорности, повече стрес, бърнаут и така нататък стана дума за това, че има повече жени на средно ръководно ниво. Какво се прави, освен конкретни обучения, за привличане на повече жени на ръководни позиции? И Искам да попитам какво се прави в компетентната група по тези въпроса. Програмите за стажове по делегации, говоря за стажантите, които правят, отиват на задължителен стаж. Подкрепи ли ги СВД и какво се, на какво се дължи увеличението от 26 на 109 в периода 2017-2018 година на броя на тези хора и каква подготовка получават те за гарантиране на сигурността, защитата на личните данни за консултантите и защо са определени само 6 от 49 делегации. По-нататък четем че става дума за други. Те работят само с други делегации, за да няма конфликт на интереси. Може би е добре да се помисли за проактивни мерки. Има ли друг начин за избягване конфликт на интереси и по-конкретни, като се запази фактора близост? Давам думата на следващия докладчик сянка, колегата Гинея. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък и искам да засегна въпроса за фалшивите новини и дезинформацията. Мисля, че Европейския съюз и нашите държави членки са подложени на информационна атака, атака добре координирана пропагандна машина от държавните медии в Русия. И държавите от източното партньорство са още по-уязвими по отношение на тези атаки. Аз разглеждам този проблем и как, му, как реагираме на него. Например, забелязах в писмените ви отговори, че се увеличава бюджета от 1 милион за 3 милиона. Това е смешно в сравнение с тежестта на проблема – Плана за действие срещу тази дезинформация е стъпка напред, но въпросът ми е по-скоро политически и се надявам, че ще можем да изведем някои изводи за бъдеще. Смятате ли, че ние имаме необходимите ресурси за борба срещу този огромен проблем и какво мислите, че трябва да се направи за в бъдеще? Благодаря, колега Гинея. Колегата Пекш. No, no questions. Нямате въпроси. Добре, господин Кус. Благодаря, госпожо Холмайер. Имам няколко по-общи въпроса. Много се радвам, че Европейската сметна палата не е установила съществени грешки – Става дума за много голяма институция, която изразходва средства в размер от почти 10 милиарда. Така че е доста очудващо, че не са установени съществени грешки. Дълги години съм работил в областта на финансовия контрол и опитът ми показва, че винаги може да се установи грешка. Какво е определението на понятието съществена грешка? Въпрос към сметната палата. Установили ли сте поне грешки при процедурите, например при командировките или при закупуването на автомобили и други подобни процедури? Това е единият ми въпрос. Другият ми въпрос е към СВД. Какво предприемате, за да не се стига до съществени грешки? Извършвате вътрешни одити ли? Опоменахте немалко промени на ниво персонал. Няма ли прекратяване на трудовите правоотношения, последвани от съдебни дела? Ако има такива случаи, то колко са на брой – Ако СВД работи така, че не допуска съществени грешки, то Службата би трябвало да е модел за подражание за всички останали институции. Това би било чудесно, но като имам предвид колко е голяма институцията ви, какъв е мащабът на дейността ви и колко промени са настъпили, не мога да си представя почти, че не сте допуснали съществени грешки. Председателката, нека поясня, че процентът на грешки на ниво СВД е, е под прага, който ние определяме като особено критичен – този прак е в размер от 2%. Не е вярно, че в СВД не са допуснати никакви грешки при изразходването на средствата. Никой не е твърдял това. Процентът на грешки е под прага на същественост от 2%. Явно има недоразумение от ваша страна. Прагът на същественост е 2%. Процентът на грешки в СВД е под 2%. Разбира се, че и там се допускат грешки. Бих започнала да се страхувам, ако някой не допуска никакви грешки ще ми се да кажа, че сме идеални, ама не е така. Мога да ви уверя, че и ние имаме грешки, ние се борим срещу тях, опитваме се да се получим от тях. Искам да ви уверим, че ние уволняваме хора, не чак толкова много, защото те имат право да възразяват, да се оплакват, но ние ги е, освобождаваме поради недостатъчно добра работа, поради дисциплинарни мерки е, и това наистина е, е в сърцевината на нашите проблеми. Връщайки се сега към вашите проблеми за проучването на персонала, не виждаме основни връзки между това проучване и усещането на хората за стрес или за прегаряне. Разбира се, Работата в дипломацията е свързана с много голям стрес. И ние се опитваме да успокоим нещата, ние се опитваме също така да даваме почивки на хората – също така отчитаме мерките, които можем да предложим, за да се увеличи баланса чрез работа на напълно работно време. Има редица мерки, които прилагаме заедно с комисията за персонала на делегациите и така нататък. Вярно е, че хората са много силно ангажирани, както това се вижда в доклада занимават се с комуникацията, с управлението, разглеждат проблеми на лошото управление. Работим заедно в комисията, в една работна група, която се занимава именно с тези проблеми. За първи път имахме едно проучване общо за комисията и на ЕСВД по въпроса за баланса между половете, да, опитваме се да привличаме жени на, управ... на високи постове. Имаме връзка с колегите от човешките ресурси. Работи се в мрежа не само с държавите членки, но и с европейските институции, но трябва да отчетем реалността, но ние сме и в конкуренция с държавите членки. Една трета от служителите на СВД идват от държавите членки, ако те не предлагат жени поради своите си политики, поради техни интереси, ние не можем да се конкурираме с задачата не е лесна. Ще има промяна с устаряването на населението, ще задаваме нови цели за привличането на все повече колеги жени. И ние много се радваме, че има 40% жени на ръководни позиции, но това не започна преди 5 години, започна преди 20 години а, ще отнеме време от към официалната страна, ще отнеме време също така колегите жени, които идват от държавите членки да проявяват и интерес да се влеят в СВД. По въпроса за обученията, мисля, че има много голямо подобрение благодарение на позицията на Европейския парламент, на омбудсмана. Ние много се радваме, че можем сега да, предло... да предложим такъв голям брой възможности за обучение на делегациите. 2017 година беше последната година, в която нямаше финансиране за обучаваните. Те трябваше да намерят а, свои средства. Имаше различни условия за обучаването в делегациите. И това е нещо, което наистина бихме искали да запазим. Можем да се впускаме в подробности, ако е необходимо, в различните сфери – но това може да бъде направено и в писмена форма. Сега по въпроса за а, медиа, медиацията, посредническата служба. Имаме това нещо, което аз като а, участник в администрацията не, нищо не зависи от мен. Това означава много повече работа за колегите. Те трябва да преминат обучение по психология, по предотвратяване на конфликти и така нататък. И факт, е, че имаме повече казуси, които е, са представени нашето внимание за тормоз, е, показва, че има една ясна линия в службата по този въпрос. Вие знаете, че се правят усилия, организират се семинари в Брюксел и това е нещо, което се разраства. Ние не можем да принуждаваме хората да работят в тези поверителни служби. Това е въпрос на индивидуален избор. Аз ще спра тук, но винаги мога да дам повече подробности в писмена форма. Има ли други желащи да зададат въпрос, госпожа Киничи? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря както на госпожа Могерини, която доколкото разбрах е трябвало да си тръгне по-рано поради ангажименти в пленарната зала, така и на господин Пьетро Русо за изложенията им. Благодаря и на господин генералния секретар за многото отговори, които даде на въпросите ни. СВД предприе редица дейности в труден момент, в момент в който бяхме изправени пред много предизвикателства, като тероризма, измененията в климата и региони, където все още има много конфликти. Докладвахте за работата си по отношение на различни аспекти от дейността ви, включително и по отношение на организационната структура. Процедурата по освобождаване от отговорност, според мен, е възможност за равносметка, за постигнатото до тук, за направените подобрения, за това какво следва още да се подобри. Имам един съвсем простичък въпрос. Какво според вас трябва да се подобри? Не само по отношение на функциите ви, на дейността ви, но и по отношение на по-ефикасното изразходване на заделения ви бюджет. Какво трябва да се подобри още в това отношение? Благодаря. Um, uh... Много ви благодаря. Не знам дали искате списък по азбучен ред или по приоритети. Толкова много неща трябва да се направят, че ние сме заринати буквално всеки ден – вие вече ни дадохте много информация за нещата, които трябва да бъдат подобрени. Аз мисля, че така както аз виждам нещата, един от основните ни, големите ни проблеми е сигурността. Ние нямаме средствата, които имат Съединените щати за защита на техните посолства в съответните държави. Ние а, имаме контакт с службите ни за сигурност. Тези контакти са скъпи, появяват се по-малки, по-големи проблеми с държавите членки, с техните военни служби, с жан, жандармерията, за да се избегне турмалса на службите. Нещо друго е гъвкавостта, която не е напълно достатъчна в европейските институции ние а, е, понякога а, е, трудно пренасочваме служители, когато има някаква критична ситуация. Има една структура, по която бих искал да се работи повече, независимо от това дали идват от една служба или друга. Ако има някакъв е, извънреден случай, би трябвало да може да се ангажират хора. По въпроса за дезинформацията и сигурността в тази сфера, това е нещо, което който ние осъзнаваме, че няма да изчезне и трябва да развиваме експертните си умения. И парламента съвсем правилно отчете това намаляване на командированите втори експерти, но тази екс, експертна компетентност не може да се намери с, служители на временен договор или с командировани национални експерти. Това, което, по което работим с колегите ми е различна подкрепа за делегациите. Виждаме как се работи, искаме да се отдалечим от някои подробности Искаме да децентрализираме някои от аспектите, като обществените поръчки, подкрепата за делегациите, регионалните центрове, който е един от многото в региона, няма да създаваме други, нямаме ресурси, но искаме да подобрим професионализацията на делегациите. Това е свързано също така с брандинга. Ако пътувате по света, виждате, че делегациите са съвсем различни, с различни знамена, различни зали за заседания. Някои от тях са много стари. Ние сме ги наследили от комисията има огромен обем работа, който трябва да се извърши за, по обществените поръчки, по компаниите, по намаляването на административното време, така че в крайна сметка да може да се посвети персонала на приоритетите, но просто трябва да знаем откъде да започнем. Мисля, че все още не са не е даден отговор на всички въпроси на колегата Гинея, най-вече на въпроса за Русия. Би ли могъл колегата да повтори тези въпроси, които не са намерили още отговор? Забравих, имам го тук в списъка. Да, това е въпрос на средства. Първата ми среща с новия върховен представител се отнасяше за бюджета. И аз казвам, да, но зависи за какво. Ако искате да увеличим сигурността или борбата срещу дезинформацията, ние нямаме тези огромни възможности за произвеждане на фалшиви новини. И вие казахте, че средствата за дезинформация са смешни. Да, това е първата стъпка. Аз знам, че с подкрепата на парламента и на бюджетните власти ще се увеличат възможностите. Това, което е важно е да се обединим с други агенции, държави членки, които се борят срещу дезинформацията. Това, което беше споменато от госпожа Могерини е, за системата за бързо осведомяване и предупреждение за тази пропаганда – чрез социалните медии. Да, е, това е едно начало, няма да спрем тук. Ще имаме ли същите средства като нашите опоненти? Това е въпрос. Е, ние ще се опитаме да направим всичко, което е, е по нашите възможности. Ще се опитаме да направим всичко, което е по силите на държавите членки и нещо дребно за да приключим въпроса с дезинформацията. Това се прави с работните групи в Брюксел, но трябва да бъдат включени повече хора в делегациите, които са в кавички в риск, за да може да се осигури информация и да се реши аргумента за определена страна на място. Одобрен беше този отговор. Сега нека дам още веднъж думата на докладчика, ако няма други въпроси. Благодаря. Беше много интересно да се чуе другата перспектива и аз искам, от другата гледна точка, и аз искам да ви благодаря съм убеден, че ние ще си сътрудничим за окончателния доклад и аз искам да ви благодаря на вас и на вашите колеги, защото е много необходимо да се говори открито, тъй като ние понякога ви показваме как да се гледа на някои проблеми. Ние имаме голям опит, опита ни много често е положителен, но вие може да, вие говорите и за някои отрицателни аспекти на вашия опит. Никой не е идеален. Искам също така да благодаря и на нашите колеги, които обсъдиха грешките. Мисля, че за бъдеще няма да се съсредоточаваме толкова върху процента на грешките, а върху контекста, защото по този начин ще разберем много по-добре какъв е бил проблемът и как се елиминира този проблем за бъдеще. Географския баланс също така ще бъде важен проблем за нас. Съжалявам, някои от нас ще бъдат докладчици за 2019 година и а, ние ще кажем нещо положително по този въпрос. Надявам се и се надявам, че ще видим малко напредък или огромен напредък ако това беше възможно с баланса между половете, е, ще стане и с географския баланс това, което стана с е, равновесието между половете. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Благодаря както на колегите, така и най-вече на представителите на Европейската сметна палата. Благодаря на господин Русо за щателната му работа по годишния доклад на Европейската сметна палата. Благодаря му също, че се отзова на поканата ни. Благодаря и на господин генералния секретар на СВД за чудесното ни сътрудничество. Моля да поздравите отново от наше име госпожа Могерини и да й изкажете възможно най-високата ни оценка за работата и за сътрудничеството ни. Сега имаме малък проблем. Липсва ни един комисар. Или господин комисарят вече е тук. Уважаеми комисар Мимица, за мен е особено голяма чест да ви приветствам с добре дошъл сред нас. Радвам се също така, че от името на Европейската сметна палата сред нас е Бодилиото Мемо Горуса. Първо ще се изкаже той, за да ни представи първия анализ на Сметната палата. Ich darf mir mit das Wort geben. Имате думата. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, благодаря, госпожо председател. За мен е чест да се представя пред вашата комисия в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с извършената работа от Сметната палата и в подготовката на нашия годишен доклад за 2018 година. Това включва вътре, външните политики, кандидатските, държавите кандидатки, хуманитарната помощ. През 2018 година ние направихме одит на 8 милиарда евро под формата на разходи, както това е показано в годишния доклад. Не правим конкретна оценка на политиката. Нашата работа се състояше в това да разгледаме 58 транзакции, в които установихме грешки в 11 от тях. Тези 11 транзакции, от тях 5 бяха възмо... беше възможно да бъдат квантифицирани, другите се дължаха на човешка грешка. Имаше някои неща, които не трябваше да бъдат включени в разходите, в обяснителните документи, например, намирахме разходи за пътуване, които не би трябвало да бъдат включени. В някои случаи бяха възложени е, държавни договори. В някои случаи включихме ефективни проверки, извършени от комисията, например при докладването на добрите практики. Госпожи и господа, глобална Европа се управлява от различни генерални дирекции, ДЕВКО, сътрудничество, развитие, генералния директор за добросъседските отношения, т.е. генерална дирекция НИР, а, помощи, външнополитически инструменти делегации на Европейския съюз в повече от 150 страни. Освен това, непряко е държавите бенефициери, различни международни организации могат да вземат участие в управлението на фондовете на Европейския съюз. Позволете ми да откроя някои от проблемите, които намерихме тази година при получаване на обяснителни документи, които са изключително важни за нашата работа в три операции на УНИЦЕФ, липса на сътрудничество за предаване на документи, което повлия значително на планирането на одитите следователно ние изпратихме препоръки по този въпрос. Също така транзакциите за одитния процес, които могат да се използват за изчисляването на общия процент на, грешки, на грешките. Ние разгледахме и остатъчния процент на грешки в Генерална дирекция НИР и е, а, докладите за годишните доклади за дейността за ДЕВКО за 2018 година Генерална дирекция НИР видяхме, че броя на операциите се е удвоил. И а, може да се използва пълно доверие без да се види работата на тези външни аудитори и да се види дали те са се справили правилно с работата си. Когато говорим за корективните дейности в тези две генерални директори, независ... дирекции, независимо от усилията да се изключат средствата за предварително финансиране, е, ние разбираме, че тези количествени данни се надвишават с, е, ние разгледахме е, правомерността и законността на тези дейности. Сметната палата извърши проверки на място за работата на институциите в Украина, Алжир, Босна и Херцеговина и Лаос. В всички проекти, които разгледахме, имаше ясни индикатори, логична рамка за извършването на а, счетоводната отчетност, която беше а, правилна и резултатите бяха задоволителни. Ние направихме три препоръки към комисията в това отношение. Първо, както споменах по-рано, комисията трябва да предприеме съответните мерки, за да подобри изпълнението на а, международните съдължения, да се предоставят всякакви документи, които са необходими за извършването на дейността на Сметната палата. На второ място искаме да се предприемат мерки във връзка с методологията за проучване на остатъчните грешки в двете генерални дирекции, за да се ограничат решенията, които да зависят от пълно доверие към съответните институции. Трябва да можем да проследяваме прилагането. Искахме също така да се ревизира корективните възможности на Генералната дирекция за хуманитарната помощ за възстановяване на финансиране, което е било направено а, без съответните калкулации. Искам да благодаря на съответните членове на комисиите с, с, за тяхното сътрудничество с Сметната палата. Атмосферата беше сърдечна, е, приятелска през последните няколко години и те ни помогнаха за да изготвим годишните си доклади. Благодаря ви, че ме изслушахте. На ваше разположение съм за пояснения, за въпроси, които бихте имали. Председателката, благодаря ви за много точния преглед, който направихте. Думата има сега комисар Мимиц. Thank you very much, Honorable Chair. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, благодаря на Европейската сметна палата за годишния доклад и за подробните наблюдения за нашата работа. Искам да благодаря също така почитаните евродепутати и председателката на комисията госпожа Холмайер за това, че ме покани тук комисията гледа много сериозно на работата на е, нашата работа. В 2018 година отново приложихме препоръките на е, Сметната палата с диференциран анализ на процента на грешката, с ясни действия за намаляването на тези грешки, намаляването на всички грешки. Е, Европейската сметна палата е публикувала годишен процент на грешката. Аз ще разгледам въпроса а, с грешките. И с това стигам до следващото предизвикателство. Как политиките се превеждат на езика на видими резултати. Аз съм ангажиран с това наблюдаването на нашите резултати да бъде максимално обективно. Ние трябва да разглеждаме обективно кои програми, които сме финансирали, са дали резултат. Нека да започнем с бюджетната подкрепа. Той дава възможност един политик, политически диалог с нашите държави и партньорки това е изключително важно за развитието на страните, например определенето на публичните финанси, корупцията, качеството на държавните политики, макро и микроекономическа стабилност. Това е инвестиция в системите на нашите държави и партньорки, за да може да се помогне на администрациите да оказват по-добри услуги, да бъдат по-прозрачни, по-отчетни отчетни, с по-добра отчетност. Напредъка напредък може да не е еднака във всичките държави, но общите тенденции говорят сами за себе си. Програмите за бюджетна подкрепа и тяхната оценка потвърждават тези изявления. Подкрепата чрез бюджета се оказва най-добрия начин за поддържане на политически диалог с нашите държави, включително в много тежки обстоятелства. Гражданските общества всички съобщават, че бюджетния бюджетната подкрепа работи добре и комисията се опитва да надгражда на тези добри резултати. Въвеждали сме и стратегически партньорства с международни институции, с ООН, с Световната банка, Международния валутен фонд, за да може да постигнем по-голяма бюджетна подкрепа. Създаваме финансови ресурси, за да може по-добре да се използва съответния ни опит и познания в определени отрасли или региони. Има един друг проблем. Ние постигнахме напредък в европейските доверителни фондове, благодарение на което Европейския съюз придоби по-голяма видимост и ръководна роля чрез нашите държави. Тези доверителни фондове ни дадоха възможност да бъдем по-ефикасни като се обединяват финансовия принос и се използват процедурите за приложението на тези средства. Ангажираността на Европейския парламент се оценява високо. Постигнахме значителен успех в инвестиционния план. Е, милиард и половина евро се дава е, за е, тези държави. Това е, се очаква, че ще доведе до 17 милиарда частни инвестиции. Подписах нови гаранционни споразумения тази, този месец. Освен това, 2,5 милиарда евро ще бъдат предназначени за намеса в Африка и други държави, включително и още 24 милиарда евро в обещаващи сектори на економиката, транспорт, е, устойчива енергия, устойчиво селско стопанство. И накрая преговори върху външните финансиращи инструменти между 21 и 27 година напредват добре. Първият триалог в, е, през октомври за развитието на инструменти за сътрудничество направиха добър старт. Необходимо е да се постигне още напредък предвид факта, че приложението е предвидено за началото на 2021 година. Споделяме целта да се, да се, да се направи максимална ползата от е, използването на средствата и аз наистина разчитам на вашето сътрудничество. Връщайки се към упражнението за освобождаването от отговорност. Е, да погледнем доклада за 2018 година. Трябваше да, отре, да отразим резервите, които бяха изразени от някои делегации в 2018 година. Втората резерва се отнася за управлението на някои фондове от Комисията на Африканския съюз. Трябваше да изчакаме новата партньорска проверка в края на тази година. Ако резултатите са положителни, може би резервата ще бъде свалена следващата година. Уважаеми депутати, нашия акцент ще бъде да дадем максималното. Ние дължим това на гражданите на Европа и на всички хора, които се възползват от нашата работа. С подкрепата на парламента ще продължим да се движим в правилната посока. Благодаря. На първо място сърдечна благодарност. Малко объркахме нещата, че в момента е ИДФ заедно с въпросите Колежката вече виждам се усмихва. Обръщам се. Можем ли да обединим четвърта и пета точка? Ти да започнеш с ЕДФ, а аз да продължа с Девко да си поделим работата и няма да караме господин еврокомисара да, комисаря да взема отново думата. Господин еврокомисар, ако нямате възражения да ви дам думата или може би сметната палата, ако не възразявате, извинявайте, аз малко се обърках с освобождаването от отговорност. Нека чуем първо представителя на сметната палата и след това ще продължим. Като ще объркваме нещата, да ги объркаме до края, след това ще продължим с дебат по двете теми. Сметната палата. Госпожо председател, веднага, щом казвате, мога да ви представя и доклада за средствата за помощ за развитие. 2018 година Става дума за 4 милиарда и 100 милиона евро, които проверяваме. Важен инструмент, благодарение на който Европейския съюз предоставя помощ за развитие всъщност говорим за 4 поредни периода. Че, през 2018 година са отчетени всички важни аспекти към 31 декември, както, е, като искам да отбележа, че всички данни са отразени адекватно. По, помнение на Сметната палата, посочените суми са редовни и изрядни. Що се отнася до другите данни, имаме сериозна грешка от 5,5% при докладите. Доста над 2%, които ние сме заложили в нашата, а, нашите стандарти. За това даваме отрицателна оценка на Европейския фонд за развитие. През 2018 миналата година сме разгледали 125 е, операции, от тях 51 констатирахме грешки, е, при които един сериозен процент с финансови последствия. Е, причината да дадем тази оценка недостатъчно доказателствени документи не спазване на изискванията за възлагане на поръчките и а, покриване на разходи, неподлежащи на финансиране. В някои случаи е, обръщаме внимание, че комисията е предложила достатъчно, достатъчно информация, за да се предотвратят грешки. Ако тази информация бе използвана адекватно, тогава е, е, грешките щяха да бъдат с 1,2% по-низки. Както вече казах, и за глобална Европа и в Европейския фонд за развитие имаме затруднения с подкрепа на международни организации. Затова към комисията бе отправена препоръка идентична с тази за пред, доклада от предходната година. Проведохме проучване за остатъчната грешка по въз, поръчка възложена от Генерална дирекция, дирекция ДЕВКО. Констатирахме слабости в методиката за изчисляването на тази грешка. Първо, ограничения брон, брой проверки на място, непълност на, непълнота на контроли, проверките по отношение възлагането на поръчките и системите за изчисляване на грешката. Затова препоръчваме на комисията да подобри методиката, да подобри ръководството за работа по тези въпроси за изчис... по отношение изчисляването на грешката при различните проверки и посещения, които проведохме, нашите проверяващи е, констатирахме и добри примери за добри практики при използването на активите, но имаше и случаи, в които ефективността на мерките е не е безспорна или има съмнения относно това колко смислени са проектите финансирани с европейски средства. <clears throat> Както казах, в самия доклад можете да намерите по-подробна и конкретна информация. Благодаря за вниманието. На разположение съм за въпроси. Председател председателя. И разбирам, че господин еврокомисара Мимица все пак има коментари по този въпрос, и, не, така че нека го чуем и ще продължим в, с въпросите. В началото и аз бях объркана от това, че са обединени двете теми, но нека ви чуем. Уважаема госпожо председател, уважаеми е, членове на комисията, на първо място благодаря на Европейската сметна палата за представения доклад. Първо, въпросите с пряко отношение към ЕФРА тук ние благодарим за е, на Сметната палата, която подпомага постоянните усилия на Комисията за подобряване системата на контрол. Грешката, установена през 2018 година, въпреки непроменения подход, е, е увеличена. Това е по-скоро е, прехвърляне, а не статистически релевантен на тенденция. Ние ще продължим да работим с планове за действие, за да опростим начина на действие, да подобрим обучението на нашите е, нашия персонал и партньорите, за да подобрим грешката през следващите години. Вероятно също сте запомнали, в доклада на Сметната палата се отбелязва липсата на сътруд... готовност за сътрудничество от страна на международни организации, което е жалко и може би също се дължи на кратките срокове, прилагани по време на одита. Комисията ще направи всичко по силите си, за да подобри сътрудничеството с международните организации и да направи процеса на одит по-гладък. Има и добра новина обаче, Остатъчната грешка на Генерална дирекция Девко продължава да върви надолу през миналата година. Сметната палата констатира по-висока грешка, което е логично, тъй като прилагаме грешки, изчисляваме грешките за различни цели и за различни цели. Ние тук се работи с коефициента на неподлежащи и неоправдани разходи в сравнение с общия брой. Това е нашата оценка, докато Сметната палата говори предимно за текущи договори тяхната, определената от тях грешка е свързана с плащането. От Европейската комисия, чрез вътрешни проверки и одит, има възможност да до някъде да коригира грешки, свързани е, с е, тези операции. Остатъчната грешка за всички дейности на генерални дирекция ДЕВКО е, установява и извест, изчерпване на възможностите за установим грешка, т.е. грешката, установена от съда, показва ясно, че Европейската комисия е в състояние да коригира грешка преди приключване на договората. Оценките относно работите, и дейностите по ЕФР трябва да отчита изключително сложния контекст и характер на работа. Но, както вече казах, ние винаги можем да направим нещо повече. За това предприемаме специални действия за изпълнение препоръките на Сметната палата по отношение Европейския фонд за развитие. Те са свързани с по-широк политически контекст за връзките с страните, с които е, поддържаме сътрудничеството. Е, така че рамката след Котону трябва да бъде изрядна, така ще имаме по-съвременна политическа рамка в съответствие с целите за устойчиво развитие. Що се отнася до отношенията ни с Африка, аз съм е, убеден, е, че е, предприят, инициативата, предприят от е, президента Юнкър ще бъде от полза както за нашите два континента, така и за нашите граждани. Така създаваме е, инвестиции в Африка, стимулираме търговията, работ, давам, създаваме работни места, работим за образованието и културата. Доверителният фонд за Африка се доказа като ефективно средство, за да се пред, преборим с. Ам, незаконната миграция от различни американски е, райони. Едновременно с това фонда БЕКО запълва празнотата между дейности от хуманитарно естество и свързани с раз, развитието в Централна Африка. За... Ние се вслушахме след Европейския парла... парламент, след като но и направихме ново предложение за включване на ЕФР в общия бюджет на е, Европейския съюз. Така парламентът ще може да упражнява по-широк контрол, както по отношение на размерите, на размера на сумите, така и по отношение освояването на средствата от нашите партньори. Така ще се стигне до по-голяма логика и последователност и до по-добри резултати. Нека нашето сътрудничество в рамките на ЕФР да бъде възможно най-ефективно. Благодаря за непрекъснатата подкрепа и конструктивни принос. Председателката. Сега ще, колежката Риваси и аз ще а, докладваме. След това ще чуем докладчиците в Сянка и така ще спестим и малко време. Първо ще помоля колежката Риваси да вземе думата за Европейския фонд за развитие. Благодаря, госпожо председател, благодаря на господин Мимица с вас се познаваме добре. Благодаря и на Сметната палата, защото именно от тях получаваме добър анализ и оценка на резултатите. Първо, колеги, трябва да кажа, че този бюджет, предоставен от Европейския съюз и държавите членки, е много последователен говорим за 114 милиарда евро и ние сме всъщност първия донор в света на помощ за развитие. И аз мисля, че видимостта на Европейския съюз не е на нужното ниво в това отношение, така че мисля, че трябва да направим нещо повече за видимостта на Европейския съюз. И трябва да ви кажа, че трябва да се види къде Европа финансира. И все пак първата цел на това развитие е намаляването и ограничението премахването на бедността. Това е фундаменталният компонент от нашите усилия. Защо го споменавам? Защото тук забелязваме една тревожна тенденция през 11-я период, а именно намаляването на миграцията, от която, която проистича от бедността и която е далеч от постигането си. Като говорим за миграцията, нека не забравяме, че не е това това източника на средства. Говорите за процеса след като, но е, Това е инструмент, който следва да бъде много важен и който ще трябва адекватно да се използва. И още нещо искам да ви кажа. Известно ви е парламента и нашата комисия, тук нямаме различия, следят държат средствата да влязат в европейския бюджет, защото го, ние те първа ще освобождаваме от отговорност, но ние европейския съюз ще имаме думата, когато се определя бюджета и неговото използване. И аз мисля, че това е един пропуск, който трябва да бъде преодолян. Тук сме съгласни. И така, сега искам да се върна по-конкретно към препоръките на Европейския парламент при освобождаването от отговорност за 2017 година. Пак имаше доклад, анализирахме отговорите и аз искам да добавя няколко неща към основните препоръки. Преди всичко е, става дума за е, е, структурата и отражението на тези използвани средства върху човешките права и екологията. Аз от 40 години работя с Африка трябва да мислим, като даваме пари, какво значи развитие на човешките права, на екологията. Е, нямаме е, съответно правилна оценка и това е един голям пропуск, който непременно трябва да ни кара да се замислим, да видим резултатите, постигнати ли са целите и е, тук мисля, че има какво да се желае. По отношение на изискванията към бюджета, и конкретните му цели. Е, ние имаме конкретни суми, които се отиват в бюджета на съответната държава бенефициент, подпомагане на съответните отрасли и ресори. Е, но като чета вашия отговор, е, се питам и съм разтревожена от това, което чувам за проследимостта на средствата за страните партньори. Особено ако там няма гражданско общество, няма медии, няма демократичен контрол. Аз мятам, че това е много добре, защото Европа е единствената тук, е, нито Китай, нито някой друг ще се захване да прави това. И все пак е важно да проследим тези пари. И а, трябва да сме наясно къде отиват тези пари, за да не попаднем под атака. А, така че аз мисля, че трябва да се подобрят механизмите на контрол, особено що се отнася до поведението на страна, страните бенефициенти и по отношение на корупция, демократичен контрол, върховенство на закона и така нататък. И пак ще кажа, видимостта на Европейския съюз. А, ние даваме парите, а лаврите, така да се каже, на видимостта обират международни организации. А, още две минути, казва е, ораторката, дори една по настояване на председателката. За доверителния фонд не съм експерт. Е, там минават много средства за сигурност и миграция това е едно преобръщане на целите на практика. Е, е, Еритрея е блестящ пример. Има о, неправителствени организации, които казват, че Европейския съюз трябва да е изключил е договор за 20 милиона евро. Вие там приемате съответни е, договори на национално ниво, което означава изпълнени с принудителен труд. Как е допустимо това? Е, значи, как може да отчитаме такъв проект? Е, председателката, уважаема колег, колежке, моля ви, моля ви да приключите. Благодаря. Е, беше важно да отбележа това. Е, благодаря, разбирам, казва председателката, но всички трябва да имат възможност да вземат думите. Е, сега нека да чуем първо отговора на господин еврокомисаря и аз след това ще говоря по моята тема. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо депутат, за коментарите ви и препоръките ви, както и за въпросите ви, свързани с цялостното изразходване на средствата на европейските данакоплаци в областта на външната ни дейност. Напълно съм съгласен с вас за това, че трябва да се повиши видимостта на външната ни дейност – а що се отнася до прякото управление, до проектите, по които пряко управляваме финансирането, мога да ви уверя, че по тях има голяма видимост. В Африка на място съм се убеждавал, Какви са резултатите от проектите пряко финансирани от нас? Когато човек разговаря с компетентните органи там, с гражданите, те са наясно, че става дума за европейски проекти. Когато обаче работим заедно с международни организации, то или няма видимост, или тя е много по-малка. Опитвал съм се да обясня на правителствата, на президентите, че когато те получават помощ за развитие от агенциите на ООН и от Световната банка, трябва да са наясно, че поне 30% от тези проекти са финансирани от Европейския съюз. Почти 30% от средствата, предоставени от агенциите на ООН и от Световната банка, са средства от бюджета на Европейския съюз. Трябва да разясняваме това на съответните държавни и правителствени ръководители. Едновременно с това трябва да се гарантира и по-голяма видимост от наша страна, когато водим стратегическия си диалог с международните организации когато подписваме многогодишните меморандуми за разбирателство и документите, в които се урежда финансовото ни взаимодействие с тях, трябва да използваме по-конкретни формулировки, да предвиждаме клаузи за видимост, така че Европейският съюз да не е само най-големият донор на официална помощ за развитие, но и най-видимият такъв. По въпроса за изкореняването на бедността, да, действително, Що се отнася до сътрудничеството за развитие, мога да ви дам за пример Европейския консенсус за развитие, както и що се отнася до естеството на проектите, които реализираме. Изкореняването на бедността е в основата на работата ни от областта на развитието. Това ще е така и в бъдеще, тъй като сме поели отговорност по програмата за целите за устойчиво развитие. В основата на целите за устойчиво развитие е именно изкореняването на бедността. Така че действията в тази област ще са и акцентът в областта на работата ни за развитие. Не би казал, че не бива да обръщаме вече внимание на сумите, които инвестираме в сътрудничество за развитие, но не бива да поставяме изцяло акцента само върху сумите. Ще трябва да намерим по-структуриран, последователен начин за измерване на резултатите. Вече работим по такъв модел за оценка на резултатите. Разработваме количествени цели и показатели, за да може всеки да е наясно какво е произтекло от финансирането, което предоставяме за развитие на страните партньори. Трябва да има модел за оценка на резултатите. През изминалите пет години постигнахме напредък по работата по набор от различни данни, с помощта на които можем по-добре да представяме резултатите от работата си в областта на развитието. в правилата ни за финансирането са предвидени различни етапи на, от механизма за контрол по проектите ни за сътрудничество за развитие. Извършва се такъв контрол в централата ни, в генералната дирекция на ниво Европейска сметна палата и на други нива. Съгласен съм обаче с вас, че трябва да работим повече за ангажирането на организациите на гражданското общество. Те трябва не само да са наши партньори при изпълнението, но и да ни съдействат в областта на мониторинга, на контрола, на изискването на отчети от страна на всички работещи по проектите за сътрудничество за развитие. Председателката Бихте ли могли малко да забързате, тъй като имате 5 минути за изказване, вече говорите от 6 минути. Господин Мимица, по въпроса за доверителните фондове. Наистина бихме могли да постигнем повече, да работим по-бързо и по-ефикасно, ако използваме методите за изпълнение по доверителните фондове. Доверителните фондове бяха учредени и в следствие от искане, с което вие излязохте вече преди много години. Още преди години изискахте от нас да използваме в по-голяма степен собствени доверителни фондове, вместо да се обръщаме към международни организации. Към момента доверителните фондове са за нас възможност, най-вече по отношение на борбата срещу първопричините за миграцията, да установим връзка между програмата си за миграцията и програмата за развитие. Така искаме да работим и в бъдеще. Председателката, благодаря ви, господин комисар. Нека сега и аз задам въпросите си. Първо, взаимодействието с Комисията на Африканския съюз. Европейската комисия изрази резерви във връзка с това сътрудничество. Комисията на Африканския съюз участва в управлението на Африканския инструмент за мир до какво се отнася резервата, изразена от комисията и какво трябва да бъде направено, за да бъде снета тази резерва. Вторият ми въпрос се отнася до сътрудничеството с тъй наречените партньори при изпълнението. Как може да се подобри сътрудничеството с Европейската сметна палата? От отдавна вече членувам в Комисията по бюджетен контрол. Била съм пълноправен член, както и заместник. По време на първия ми мандат помня, че изразихме съжаление във връзка с трудностите при работата с УНИЦЕФ и ООН. Сега, 11 години по-късно, установявам същите трудности. Как може да се постави в един по-ясен контекст взаимодействието? ООН е вашият основен донор. Какво може да се направи по отношение на ООН, за да можем и ние и Сметната палата да получим необходимата информация, за да преценим дали адекватно са били изразходвани средствата. Показаното от госпожа Ривази за принудителния труд може ли да се гарантира, че няма да се използват средства за финансирането на проекти, по които под каквато и да било форма се използва принудителен труд. Може ли да гарантираме, че не, няма да се изразходват средства за такива проекти от общия бюджет? Въпрос за проучването за остатъчния процент на грешки. По данни на комисията, най-отдавнашната извадка, която е проучила по това проучване, е от 2006 година. Но защо се цитира извадка от 2006 година в проучване от 2018 година? Какво е основанието за това и за какъв проект става дума? Защо трябва да се прави анализ по този проект и през 2018 година? Комисията, освен това, обяви, че е подписала рамково споразумение с ООН и че в момента работи по усъвременяване на референтната рамка за неправителствените организации. Какво е съдържанието на тази рамка? Или бихте ли могли да ни изпратите текста, за да се запознаем с него? Госпожа Ривази зададе въпрос за това как можем да дадем количествено изражение на постигнатите от нас успехи. Със сигурност ще трябва да поговорим в бъдеще по-подробно за това. Какви методи прилагате към момента за даването на количествено изражение на постигнатите резултати, например при борбата срещу първоничините за миграцията или борбата срещу бедността? Какво е в основата на количествения ви анализ тук? Не съм съвсем наясно. Въпрос към Европейската сметна палата. Програмата Global Europe. Тук няма конкретни данни за процента на грешки, но каква трябва да е извадката, за да се направи конкретен анализ на процента на грешки? Въпрос както към комисията, така и към сметната палата. По въпроса за процента от грешки от 5,2%, осъзнавам, че не е лесно да се работи в тези области, но процентът от 5,2%, като се има предвид размерът на бюджета, никак не е нисък. Доста е голяма разликата между този процент и процента, който цитира преди това комисията. Въпрос както към комисията, така и към палатата. Какво трябва да се предприеме, за да се понижи значително този процент? Комисията заяви, че е направила корекции, като видях какви суми могат да се върнат обратно, установих, че размерът им никак не е голям. Затова мисля, че трябва да се работи на структурно ниво. Какво според вас трябва да се направи, за да се намали тази стойност от 5,2%? Господин комисар, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Що се отнася до резервата ни за програмата за изпълнение на Комисията на Африканския съюз, то мога да кажа, че действително Комисията на Африканския съюз е важен наш партньор при изпълнението. Работим заедно с нея вече от години и най-вече при изпълнението на програмите по Африканския инструмент за мир. 80% от финансирането по този инструмент се пада на Комисията на Африканския съюз. когато изказахме резервата си, не бяхме сигурни, че Комисията на Африканския съюз разполага с достатъчен капацитет, най-вече по отношение на обществените поръчки, за да може и адекватно да се отчете за използването на средствата на Европейския съюз по линия на Африканския инструмент за мир. Изготвили сме вече редица писмени документи, установили сме и контакт с Комисията на Африканския съюз, за да сме сигурни, че тя наистина може да прилага програмите по Африканския инструмент за мир, като спазва възможно най-високите стандарти за аудитиране и изпълнение. Решихме да ускорим оценката по шесте стълба на, на Комисията на Африканския съюз. Оптимистично настроени сме. Смятаме, че след месец може вече да получим окончателно потвърждение за това, че Комисията на Африканския съюз се повишила капацитета си за обществените поръчки така че той да отговаря на стандартите. Ако получим това потвърждение по оценката на стълбовете, то ще можем и да оттеглим резервата си във връзка с Комисията на Африканския съюз. Партньорите ни при изпълнението. Това са най-вече международни организации. тук не се наблюдават същите проблеми, като тези, които имаме с Комисията на Африканския съюз. По всички тях се прави оценка на стълбовете. Сключили сме рамкови споразумения, подписали сме меморандуми за разбирателство с Световната банка и други наши международни партньори. Има обаче проблеми. Най-вече що се отнася до предоставянето на необходимите документи, най-вече за целите на одита. Тази година това бе един доста важен фактор, който според мен е допринесъл за повишаването на процента на грешка до тези неприемливи според мен 5,2%. Но това не е някаква внезапна промяна. Не се дължи на внезапна промяна в политиката на международните организации при предоставянето на документи. По-скоро се намесват редица фактори, като проблеми с извадките, или факта, че на международните организации се поставят по-кратки срокове за предоставянето на необходимите документи но това не оправдава забавянията от страна на международните организации при предоставянето на документи. Не оправдава поведението им в това отношение. Затова в Генерална дирекция сътрудничество за развитие решихме изцяло да изпълним препоръките на Сметната палата и да установим още по-директни контакти с международните организации, да отправим предупреждения към тях, да им предоставим и техническо подпомагане, така че да ни предоставят необходимите документи на време и така да изпълнят задълженията си, които са ясно разписани в рамковите ни споразумения с тях. Председателката, господин комисар, имаме проблем с времето. Ще ги ангажираме в този процес много повече от когато и да било. Ще засилим също така и структурирания си годишен диалог с международните организации. Това ще бъде сред приоритетите ни за бъдещето. Председателката, може ли да ви помоля да се вмествате в рамките на 5 минути, тъй като не отговорихте на повечето от въпросите ми? Бих ви помолила да ми отговорите в писмена форма, най-вече на въпроса ми за принудителния труд. Да, разбира се, ще ви отговорим писменно, най-вече, що се отнася до референтната рамка за международните организации и за методите, по които а, работим по рамката за оценка на резултатите. Госпожа Пенкова и след това колегата Порит. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в сянка и по двата доклада, така че ще се изкажа и по двата. Освобождаване от отговорност на комисията най-напред. Благодаря ви за работата ви от изминалите пет години. Благодаря ви и за отговорите, на въпросника ни. Благодаря и на представителите на Сметната палата, най-вече на господин Могорузо, за това, че ни представиха докладите си. Ще започна, както казах, с освобождаването от отговорност на комисията, но колкото разбирам, е имало някои проблеми, писмените въпроси на групата на социалистите и демократите не са достигнали до вас. Затова и не получихме вашите отговори. Ще ви ги изпратим още веднъж и бихме се радвали, ако ни отговорите своевременно. Ще ви задам един от тези въпроси можете да ни предоставите допълнителна информация и писменно. Въпросът е следният. Съгласно работния документ за проекто бюджета за 2020 година, девета част, финансиране за международни организации. Определението на международна организация включва и други организации с нестопанска цел, асимилирани в международни организации по силата на решение на комисията. Какви са критериите, по които комисията взема подобни решения и от кога ги взема. Освен това, бихме искали допълнителна информация за това колко решения е взела комисията. Ще ви изпратим въпросите си в писмена форма, тъй като смятам, че сега вероятно не разполагате с данните. Това бе въпросът ми за освобождаването от отговорност на комисията. Преминавам към Европейския фонд за развитие. Доста подробни бяха писмените ви отговори, За това ще направя само няколко коментара по първия въпрос. Въпрос 1А. Тук упоменавате, че може да се наложат редица санкции, ако партньорските ви организации откажат да ви предоставят поддържащи документи. Налагали ли сте вече такива санкции и кога сте ги налагали последно? По Точка Б, първи въпрос. Тук ясно заявявате, че понякога процентът на грешки се дължи на липсата на много важни между... документи, които трябва да предоставят международните организации, както и на ограниченото време, с което разполага Европейската е, което се предвижда от Европейската сметна палата при извършването на одитите. Въпрос към Европейската сметна палата. Умисляте ли да удължите сроковете за предоставянето на документи? Благодаря ви също за прозрачността, която проявихте по точка Д от първи въпрос. Тук Пояснявате, че високия процент на грешки може да се дължи на недостатъчния брой служители и на голямата натовареност на служителите. Благодаря ви, тъй като другите институции обикновено не отговарят така открито на подобни въпроси. Госпожа Порит. Благодаря ви и благодаря, господин комисар, за вашите коментари. Искам да засегна няколко въпроса. Първия е за процента грешки и проблема с липсата на сътрудничество, особено с Африканския съюз. Споменахте в встъпителните си бележки за сроковете, с които се бори организацията, е, дали е, смятате, че това е, е трудно за Африканския съюз да отговори на тези изисквания, защото Африканската комисия има по-малък персонал, отколкото Европейската комисия и не може да се справи с сроковете, с ограничените си ресурси. Вие казахте, че може да има подобрение тогава, когато когато се приключи оценката на този стълб. Но какво ще стане, ако се окаже, че няма такова подобрение е, и ако Африканския съюз не е, се справи с оценката на този стълб? И последният ми въпрос е свързан с отговорите на писмените въпроси. На страница 11 има отговор за рисков, рисковете от създаването на войни за помощта с Китай. Става въпрос за развитието на финансирането. Положението с, с Китай е трудно защото европейските институции са демократични, а Китай предприема, използва авторитарен подход и може да се подобри сътрудничеството между Европа и е, Китай? Как си мислите, че, подход, че ще действа този тъй наречен мек подход при положение, че системите в Европа и в Китай са толкова различни? Те са взаимно попълващи се. От една страна се иска оценка на стълбовете, но Китай не изиска това тогава, когато предлага предлага финансиране или безвъзмезна помощ. Е, как виждате състава на комисията в този контекст? Благодаря ви, колегата Виола. Благодаря, госпожо комисар, господин комисар, тъй като имаме много малко време и гласуването ще започне съвсем скоро. Може би ще ви помоля да ми дадете писмен отговор. Моя въпрос е Европейския съюз подкрепя властите в Либия и редица организации, които действат в Либия. Има много сведения за нарушаване на човешките и гражданските права. Европейската делегация на Европейския съюз провежда вътрешен мониторинг, но по съображение за сигурност се разчита много на външен мониторинг. Въпросът ми е, делегацията на Европейския съюз отчела ли е в своята система на вътрешен мониторинг сериозни злоупотреби с правата на човека. Комисията можала ли е да разгледа тези проблеми чрез вътрешни или външни органи, като например неправителствени организации и медии. Във вашия писмен отговор, освен това, казвате, че Европейския съюз възнамерява да засили тези усилия, като въвежда и трети страни, особено в Либия. Е, бихте ли обяснили какви усилия ще бъдат е, предприяти и как можете да избегнете ситуация тогава, когато се финансират е, властите в Либия в редица случаи? Благодаря. Искам да обърна внимание на колегите за писмените отговори, включвам и вашите въпроси. Е, е, нека да си довърша изречението. Реплика от залата, която не чуваме, тъй като не е произнесна в микрофон. Е, това, което исках да кажа да събера и да дам въпросите на всички вас и след да, са, да дадем възможност да Девко да чуе и отговори на нашите въпроси. Сега времето не ни стига. И е, господин Здяховски, кратък въпрос и кратък отговор господин Мимица. Нямаме час, так... О, уважаеми колеги, нямаме време. След това ще бъда много кратък. Разгледах докладите е, през последните пет години и трябва да кажа, че оценявам усилията, които се направят да се постигне по-голяма последователност. Е, въпреки всичко има риск от грешки и от измама. Важно е да се намали риска. Следователно, искам да запитам, смятате ли, че може да се използват екс-анте контрол преди да се отпусне средството. Комисарят Мимица има думата. Благодаря, госпожо председател, по възможността да се асимилират някои е, нестопански организации, е, методологията и критериите са заложени от законодателите, Европейския парламент, е, съвета, съответните финансови правила. И всичко това е включено е, и е представено в писмена форма в нашите отговори. Има обаче само една организация с нестопанска цел, с която се свързва между Европейската комисия. Това е Глобалния фонд за борба срещу е, спин, е, туберкулоза и мил, малария. По въпроса за непредставянето на документи, ние предпочитаме да работим с нашите партньори, с международните организации, по начин по който се опитах да обясня преди малко, като правим като създаваме възможност те да бъдат по-гъвкави и да предоставят документи на време. Когато обаче очевидно, че няма смисъл от този подход и той не действа, тогава използваме всички други финансови мерки, например с, с Тихоокеанския форум, тогава когато ние всъщност отменихме някои от програмите с тях поради липса на предоставени документи. С Комисията за Африканския съюз, да, наистина ще работим с тях и се надяваме, че ще бъде положителен, ще, ще бъде положителна оценката на стълба. И дори преди положителния резултат от тази оценка, в някои случаи ние променихме нашите партньори, особено в а, един проект, който трябваше да се прилага от а, а, Африканския съюз. Използвахме е, на един друг партньор в проекта Ажанс Прошект. Ние се надяваме, че Комисията на Африканския съюз ще се справи с оценката на стълба. По отношение на Европейски съюз Китай, да, наистина по различен начин се урежда сътрудничеството за развитие, нашето сътрудничество не се определя от това какво правят или не правят други хора. Нашия начин проистича от нашите отговорности, от нашата солидарност, която се определя от факта, че ние сме най-добрият доставчик на е, е, помощ за развитие. В Китай ние се опитваме да стесним пропаста между в различните ни проекти. Това е един дълъг процес. Ние сме на прав път, получаваме Господин еврокомисар, за жало се налага да ви прекъсна. Ще ви изпратим писмени въпроси и може би а, среща в по-тесен кръг с а, вашия генерален директор, може би в моя офис. Извинявам се и на членовете на Сметката палата оставаме във връзка. След две минути имаме гласуване в пленарна зала и колегите трябва да присъстват така. Така че мисля, че всички са съгласни с така предложената от мен процедура. They had a lot of questions.